в Европейския парламент и да бъде представен също на националните парламенти и на Сметната палата. Това е което искам да кажа. Благодаря. пани посланкиня Флашикова Бенова. Благодаря. А сега